ще бъде ориентирано по-скоро в научна, в университетска, академична посока и за това спазихме и академичните 15 минути. Нашето заседание днес е по-особено. Имаме един много известен гост сред нас, който в миналото представи много трудове във връзка с селското стопанство, имам предвид най-вече в законодателството в тази сфера. Спомняме си много добре за времето, когато бяхте комисар, господин Фишлер. И сега мога само да подчертая качеството на вашата работа като комисар. И Имахме възможност до някъде да се възхищаваме на вашата работа, като я наблюдавахме. Господин комисар, благодаря, че се отзовахте на нашата покана, благодаря за това, че сте сред нас. Проявяваме голям интерес да чуем вашите виждания по тези толкова сложни теми, с които ние се борим тук в парламента. Това разбира се и в по-широк смисъл на думата, защото общата сълскостопанска политика, да, тя все повече се обвързва с външните условия. Споразумението САЩ-Европейски съюз, търговското споразумение, търговски въпроси, е, сложни проблеми е, и аспекти се добавят във връзка с е, пазара за млечни продукти и мляко. Аз не искам да говоря сега подробно за тези проблеми, защото ние искаме да чуем вашето мнение по този въпрос. какви са бъдещите перспективи, каква ще бъде работата в комисията в тази насока, но сега става дума за а, изложението в Милано през 2015 година. Накратко още веднъж радваме се, че сте сред нас. И естествено, вие оказвате голямо въздействие върху това, което ние обсъждаме тук в много отношения. Господин Де Кастро, член на Европейския парламент, също посвети голяма част от времето си на това изложение. Затова с много голямо нетърпение очакваме и неговото изложение в тази връзка. Ние наистина разчитаме на предоставената възможност да дискутираме с вас и по въпросите на обща селскостопанска политика. Ако ми позволите, сега ще ви дам думата. I can assure you it will not. Уважаеми господин председател, няма да говоря прекалено академично, уверявам ви това. Уважаеми госпожи и господа, 177 дни от тук нататък ще се открие Експо Милано 2015 година. Това е уникална възможност в Европейския съюз да се насочи вниманието към голем, едно от големите предизвикателства в нашето бъдеще, именно гарантиране на безопасна, достатъчна храна, продоволствие, достатъчно за човечеството и предоставянето и по един устойчив начин. Тук говоря от името на научния комитет, който бе създаден през месец март обхваща 11 е, експерта на високо ниво в Европа и не само в Европа. Целта ни е да дадем насоки относно разработването на научните програми за Експо 2015. Каква е нашата цел? Да допринесем а, е, за м, развитието на политиката и научна програма по отношение на сигурността на продоволствието. 147 държави, различни международни организации, в това число агенциите на ООН, ще участват в това изложение от уникален характер. И в интерес на Европейския съюз е да използва тази платформа, като изрази своята позиция като водещ участник в дебата. Изхранване на планетата, енергия е, за живота е темата на е, е, експозицията. Това е пресечната точка на най-различни политики в областта на земеделието, промишлеността, околната среда, научно-изследователската и развойна дейност. Европейският съюз трябва да направи нужното, за да даде своя траен принос по темата за сигурността на продоволствието и устойчивото предоставяне на продоволствие. Следователно, много важно е не само да се прояви отличното ниво на хранително-вкусовия сектор в Милано на Европейския съюз, както и успехите в научно-изследователския сектор, но също така е необходимо да работим към сътрудничество между всички заинтересовани страни, така че в крайна сметка да можем да приканим всички да участват пълноценно в диалога. В началото стана ясно, че научно-развойната дейност е от най-голямо значение, за да може да се отслаби натиска върху системите, а също така да може да и се изхрани населението, имайки предвид изчерпващите се ресурси, с които ще разполагаме в бъдеще. Освен това, трябва да насочим вниманието си към недостатъците, които също така съществуват и в селско-стопанското производство като цяло. Ограничения, свързани с промяната на климата, с изчерпването, използването на почва за неселскостопански цели. Всичко това затруднява процесите. Е, Инновациите, доброто познание, знанията могат да отключат неизползван потенциал, за да може да се стигне до по-голям добив и по-ефективно използване на земята по един устойчив начин. Именно заради това ролята на научния комитет е да гарантира активната роля на Европейския съюз в Експо 2015 година, така че да наложи своите идеи и да даде своя принос към международния дебат. През миналия месец е, ръководния комитет разработи своя документ, в който са включени бъдещите приоритети за научно-изследователска дейност, развойна дейност, новации в хранително-вкусовия сектор. Документът е насочен към уточняване на онези области, където европейската изследователска дейност може да бъде най-полезна каква е основата за разискванията с заинтересованите страни и обществеността. По време на Експо 2015 ще направим така, че всички аспекти на сигурността на продоволствието да бъдат обхванати в привлекателни събития, е, също така да можем да гарантираме множество разисквания, консултации и обмен на практически опит. По този начин ние ще допринесем именно за развитие на а, нашата позиция към Експо 2015. Какво препоръчваме? Да се насочи вниманието към предизвикателството на сигурността на продоволствието. И научния комитет съзира необходимостта от нови познания в следващите 7 области. Първо, подобряване на общественото здраве чрез хранене – как можем да се храним а, здравословно и устойчиво. На второ място, да няма разхищение на храната. На трето място, да се увеличи сигурността и качеството на храната. На четвърто място, управляване на продоволствието в световен план. На пето място, увеличаване а, е, на а, е, собствения капитал в отрясъла, на следващо място управляване на всички системи, а, екосъобразни и устойчиво градско развитие. И на последно, но не и по значение място, увеличаване на продукцията на, а, от земеделието по един устойчив начин, т.е. интензификация на селското стопанство по устойчив начин. Всичко това е от а, междудисциплинарен характер, обхващат различни отрасли и култури. Европейският съюз разполага с капацитета да играе много важна роля при решаване на тези проблеми чрез хармонизиране на научно-изследователската дейност, чрез проявяване на лидерски умения в както научно-изследователската работа, новациите, така и в практиката, а също така и възприемането на дисциплина политика на дисциплинирано прилагане в изпълнение на всички тези задачи. Освен това, трябва да имаме предвид и въздействието на избора, който всяко, всяко отделно лице прави, що се отнася до сигурността на продоволствието. Затова от изключително голямо значение е, е да се а, лансира едно истинско а, разбиране на хранителната верига чрез образование, комуникация, така че хората да проумеят по-добре глобалното въздействие на всеки личен избор, който те ще направят и да действат съобразно това. Изхранването на планетата е сложен проблем и ние трябва да го проучим и да очакваме по-добре последствията от всички процеси. В Европейския съюз трябва да направим максималното от 6 месеца, с които разполагаме по време на Експо 2015, когато вниманието на света ще бъде насочен към нас, за да можем наистина да реализираме напредък в международното сътрудничество в областта на продоволствената сигурност. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. На това място мисля, че е много добре да изслушаме представителя на комисията. Давам думата на господин Анютиза от Генерална дирекция Агри. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, нека да уточня още от самото начало, че Европейската комисия участва в Експо Милано под отличната координация на съвместния изследователски център. Много генерални дирекции се подготвят. В генерална дирекция селско стопанство подготвяме повече от 20 събития, свързани с Експо Милано. Нека да се занимая по-конкретно с един от приоритетите, повдигнат от господин Фишлер – Тук става дума всъщност за въпроса, обхващащ и устойчивост, устойчивостта и от а, гледна точка на околната среда, и от а, гледна точка на економиката. А, Та или иначе обаче и двата елемента са тясно свързани и с общественото благо, и с използването на земята. Целта е да се увеличат ползите и в двата аспекта, така че те да се допълват взаимно. Това е тема, която обсъждаме от доста време. Тема, която обсъждахме и по време на последната реформа на ОСП и се опитваме да организираме поне едно събитие в контекста на Миланското изложение, което да се занимава с тази конкретна тема. Ще очертаем не само а, начина по който ориентираме нещата тук в Европейския съюз, но и какво се случва на други места по света, за да се види къде как се подреждат приоритетите. Също времено всичко ще е свързано и с академични изследвания, които се провеждат в академичния свят, както и е, с наша работа по събиране на информация е, и си сътрудничим с членовете на нощната комисия за участието си в този дебат. Благодаря. Благодаря. С това откривам дискусията и давам първо думата на господин Декастро. Благодаря. Благодаря, господин Секерски. Искам да изразя своята благодарност на господин Франш Фишлер за неговото присъствие тук. Действително отлична е тази възможност да се срещнем. А, това е, а, изложение е много а, добра възможност не само за Италия, но за Европа като цяло, защото Миланското изложение през 2015 година може а, е, да бъде да засегне една много важна тема, именно продоволствената сигурност. Тази сутрин господин Франц Фишнер представи в Комисията по околна среда работата, която извършва нощния комитет в тази област. Сега в Комисията по селско стопанство обсъждаме основните насоки, които нощната комисия е съставила в първите месеци от своята работа. Много е важно да се вземе предвид, че вече е свършена доста работа по очертаването на основните предизвикателства за планетата. По-настоящем цените на сълскостопанските продукти са доста ниски. И днес, особено след дебата за млякото, както видяхме тази сутрин, господин Фишнер трябва ясно да си дава сметка, че цените на млякото са спаднали значително. И от тук нататък трябва да се види как може да се реагира на сериозното увеличение в търсенето на продоволствени продукти на други континенти, като Азия, например. А, тоест, нараства търсенето, нараства населението, търсят се допълнителни нови продукти и търсят се продукти като а, соя и други зърнени продукти. И това е, е доста сериозно предизвикателство. Нашата парламентарна комисия ще посети Милано през юни и се надяваме да се, намери, да се намерят решения на тези предизвикателства. И сега ще се възползвам от присъствието на господин Фишта тук, за да попитам как може да се увеличи производителността на селското стопанство, като същевременно устойчиво се управляват природните ресурси. Говорим за устойчива иден... ин... интензификация. Това на мен обаче ми изглежда като оксиморан. Господин Фишнер, можете ли да поговорите малко повече за това понятие? Защото изглежда, че голяма част от а, бъдещите научни изследвания ще са насочени към а, тази тема. Благодаря. Наистина много се радвам да ви видя отново тук, господин Фишлер. След 10 години Наистина е чудесно да си спомня вашите посещения в комисията, когато бяхте комисар. Сега аз имам няколко въпроса към вас, е, свързани с е, Комисията за изследвания и иновации. За това си задавам въпроса дали сте взели предвид е, нещо, което ще се включи при разглеждането на отделните точки. Става дума за хранителната верига като цяло от е, производството до масата. Дали това ще играе важна роля? Аз мисля, че това е един от най-значимите трудове в тази сфера, през последно време, а именно да се вземе предвид цялата хранителна верига с цел защита на потребителите по отношение на качеството на храните, които той консумира. Знаете, че в Испания е, тези е, събития са все още нови, тези неща са все още нови и много силно страдаме от руското ембарго. Още нещо, откъде ще се вземат средствата за световното изложение Милано 2015 година? Може би ще ми обясните това, защото с реформата на ОСП е, се получи следното. Ние за първи път бяхме свидетели на факта, че хранителният сектор в сферата на иновациите е, получи ограничен достъп и за това аз ще ви бъда благодарна да отговорите на моите въпроси. Следващият оратор. Благодаря, господин Фишлер. Е, благодаря за това, че представихте дейността на комитета в момента, на помирителния комитет. Аз мисля, че със сигурност е, ще бъде представен европейския модел, обаче е, все пак става дума за световно изложение и там ще бъде представено не европейското селско стопанство само, а селското стопанство в света. Така че, ако трябва да си зададем въпроса какво ще бъде продоволствието в бъдеще, ще трябва да си отговорим и на въпроса какви са световните тенденции. Ако говорим за Sustainable Identification и това става в целия свят, то тогава ще трябва много бързо да започнем да говорим за технологии, които се използват в селското стопанство по целия свят и ние ги отхвърляме в Европа. Ние сме много прилежни в Европа, когато става дума за отхвърляне на най-новите постижения на науката в селското стопанство. Какво ще бъде нашето поведение в Милано? когато говорим за а, такива теми. Например, а, ге, генетичната техника, генното инженерство. И за това аз искам да попитам под каква форма ще се проведат дебатите, под формата на семинари, конгреси, е, ние като Комисия по селско стопанство в парламента също ще трябва да си помислим как е, резултатите от изложението в Милано да станат част от ежедневната ни политическа работа. Благодаря. Е, Благодаря. Господин Егню. Господин Фишер, надали си спомняте за мен? А, помните ме? Вие сте посещавали съответната асоциация в Обединеното кралство. Из... Много изненадващо е, че всъщност ще продължа мисълта на предишния оратор. Не си мислих, че някой ще засегне този въпрос. Имаме две научни изследователски звена в Обединеното кралство, в моя избирателен регион, които успяха да намерят начин да създадат вид картофи, който устоява на заболяването като картофа на ръжда. Наистина е изключително постижение това, защото това е сериозен проблем. Те намериха разрешение на проблема, използвайки генетгенно инженерство. А пък сега нямат възможност да го лицензират като производство. А пък от друга страна, а, другия институт намери начин да контролира плевелите. Всичко това е добра идея също така, но не може да се използва в широк мащаб, защото е свързан с генно инженерство. Както каза и оратора преди мен, тези а, прекрасни учени ще могат да покажат своите постижения в Милано. Много се радвам на това обаче. А сега, що се отнася до забраната за неонекотоиди? Не, не, so, не, to... Неоникотиноидите. Наистина, няма е, никакво е, научно обяснение защо не могат да бъдат използвани. Сега може да се използва ципометрин, който е из изключително по-зловреден, по-малко устойчив и всъщност убива единствено само насекомите, които а, нападат конкретно растението, имам предвид рапицата. И наистина ние пренебрегваме основни решения, които вече така или иначе са намерени в Европейския съюз. Бихте ли отговорили както на мен, така и на предишния оратор? Динес, пани президент, бързо проша. Госпожа Мартинес. Welcome. Благодаря, благодаря, господин председател. Радвам се, че сте тук, господин Фишер. Първо, по отношение на колебливостта, на стабилността на пазара, бих желал да се изкажа. Наистина, ние, когато искаме да изградим устойчиво замеделие, това е- изисква капиталово вложение, но в момента има голяма несигурност относно цените. Вече има а, доказателство за липсва на подобни капиталовложения. Ставаме свидетели на това. Дали в Милано ще се обърне внимание на тази колебливост на пазарите? На следващо място, новите технологии и тяхното приемане в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб. Това е проблем, е, на който трябва да се обърне внимание. Ако те няма да бъдат прияти като технологии, какво ще направим? Дали достатъчно е, инвестираме, за да можем да направим друг избор, когато кажем, че определен вид технологии не е приемлив за нас? Вчера изслушахме е, доктор Мачали, който е председател на Международната комисия по промените в околната среда и той казва наистина, че селското стопанство стопанство има много сериозна роля, която следва да изиграе в борбата срещу промените в климата. Но, що се отнася до залесяването и обезалесяването, това е сериозен проблем. Т.е. когато се унищожават гори за целите на градското развитие, това е сериозен проблем. От друга страна обаче ни е нужна земя за селското стопанство. И отново всичко това е свързано с ценообразуването. Много ми е интересно да споделите виждането си по въпроса. Bardzo dziękuję, pan poseł Hausling. Panie pośle, bardzo Господин Хайслинг. Господин Фишлер, радвам се, че сте тук, обаче аз е, бих е, пожелал да чуя някои отговори от вас, защото смятам, че има много изложения, където се показват пъстри картинки, където всичко се къди състамян и се представя в идеална светлина. Обаче, ако бяхте чули нашето разискване тази сутрин за пазара на мляко и млечни продукти, ще видите, че не всичко е във ред. За това конкретно как е, такива противоречия ще бъдат е, изтъкнати в рамките на едно такова изложение или в рамките на дискусионните прояви в него. Сега, е, новите технологии или по-скоро генното инженерство, разбира се, ние не трябва да правим реклама на американските концерни. Ние имаме европейски европейски път в селско-стопанската политика и тя функционира без е, генно инженерство в Европа. В крайна сметка аз е, мисля, че трябва да застанем някъде по средата между световния доклад за селското стопанство и други е, модели за селско стопанство. Тези противоречия трябва да овладем и ние не можем да кажем в този случай, че знаем на къде води пътя. По-скоро подобни изложения са повод за дискусия и Е, да кажем, че в Европа няма ясен път е, между е, позеленяване и интензивно селско стопанство и тъй като говорим за световното продоволствие, аз искам да кажа, че е, преди няколко години в Световния доклад за селското стопанство е, беше посочено, че не върховите технологии са единствения начин, има и други начини за решаване на тези проблеми. Председателят, благодаря, господин Фаро. Merci, Monsieur le Président. Euh, je n'avais pas prévu d'intervenir. Благодаря, господин председател. Нямах намерение да се изказвам, но казнато от господин Фишлес, с когато не се познаваме, ме накара да направя няколко коментара. Вашите коментари бяха свързани с един по-скоро философски въпрос. Как да подобрим планетата, как да я направим един по-добър свят. Ако наистина искате да направите планетата по-добър свят, отидете на демонстрациите на онези близо 5000 селски стопани, които в момента са се събрали в Париж да, протестират. Вие изглежда, господин Фишлер, въобще не знаете какво се случва в селското стопанство. В крайна сметка, а, а, Начинът по който се развива света е насочен само към производителност и селските стопани вече не могат да намерят място в този нов свят. Надявам се, че сте готов да изслушате и нашите гледни точки, макар че ми се струва, че сте тук по-скоро да налагате своят. Тъй или че въпросът ми е следния. В контекста на изложение Милано 2015 година е, усмихвате се, гледам. Ма, а, е, нека да ви припомня какво става е, в Париж в момента. Политиката не е абстрактно занимание. Има хора, които страдат от а, това, което се случва и аз не мога като вас така да се подсмихвам, защото а, съм изключително обезпокоен. И така, а, господине Помислете си днес. А, как можем да вървим напред към бъдещето при положение, че така се срина общата сълскостопанска политика? Еще сгощила се пани посел Хелбуш. Пани посел Хелбуш, bardzo проша. Госпожа Хойбуш желая думата. Благодаря. Господин Фишлер, вие представихте седем точки, които желаете да изложите по време на проявата в Милано, подобряване на здравеопазването чрез хранене, също така намаляване на отпадъците, качество до земеползването и е, селско-стопанското производство и устойчивото развитие. Сега в дискусията точно това устойчиво развитие беше обект на много изказвания, много повече отколкото устойчивото интензивиране. И ако сега насочим поглед към Европа, за мен интензивното развитие, това, което правихме през последните години, е, доведе до там, че е, всичко стана за сметка на устойчивото развитие. Това е обаче световно изложение, не европейско и ако искаме да представим устойчивата интензификация, трябва да погледнем къде е, по света има капацитет за устойчива интензификация, а аз поставям фокуса върху устойчивост, не само екологична, но и социална. Мисля, че трябва да се използва световното вашето изложение, за да се представят точно тези неща и да не се забравя световния доклад за селското стопанство, защото всички аспекти са разработени там, също така и необходимостта от изследвания. Е, там тези теми са разгледани по уникален начин, защото всички дисциплини, които по някакъв начин се засягат от дадена тема, бяха включени и мисля, че е, много важно за едно световно изложение е точно това, защото са е, питани хората на място и можаха да участват. Смятам, че една от задачите на световното изложение е да представи нещата не само от европейска гледна точка. Слава Богу, е, вие казахте, вие се пленете, а не ви, ви се пленят. Тоест, не ние ще храним планетата, а можем да дадем нашия принос само за това. И когато става дума за безопасност на храните, би трябвало да говорите и за суверенитет, така че да се доближат мненията ни в по-голяма степен. Тоест, аз мисля, че на едно такова изложение трябва да се отчетат потребностите на различните региони, а не само да се представи нашата европейската гледна точка. Смятам, че при това положение ще се постигна добри резултати, ще се представи една цялостна картина, ще се представят различни идеи, а не само идеята да се вярва, че проблемите ще се решат само с новите технологии. Благодаря. Председателят няма други желаящи да вземат думата. В този случай аз е, ще помоля господин Фишлер да вземе отношение към поставените въпроси и направените коментари. Благодаря, господин председател. Сега ще е, използвам моя роден език, е, за да отговоря на въпросите. Аз знам, че имам 10 минути на разположение, така че ще се опитам да ги използвам по възможно най-добрия начин. Ще започна с това, че е необходимо да се внесе пояснение. Аз изрично подчертах, че задачата на а, управленския комитет е, не е да създава нова сълскостопанска политика. Ние не сме органи, които вземат политически решения. Това е ваша задача заедно с комисията и съвета. Ние сме изключително отговорни за това или поне се чувстваме отговорни за това от една страна по време на световното изложение по възможно всички важни теми, за които е, е, става дума при Global Food Security, да бъдат представени по възможно най-нагледен начин. Освен това, наша задача е да се разработи изследователска програма, която да се концентрира <clears throat> върху това какъв може да бъде европейският принос за да може чрез изследвания да се доближим до целта за Global Food Security. Вие знаете, че следващата година е решаваща година, защото Общата асамблея на ООН през септември ще вземе решение относно е, следващите цели след е, целите на хилядолетието. Първата от целите на хилядолетието беше да се намали наполовина броят на гладуващите хора по света. Тази цел по всяка вероятност ще бъде достигната. Следващата цел за бъдещите 15 години ще се изразява в това изобщо да се премахне глада на планетата. Това е значително по-амбициозна цел и вие виждате, какви са и предизвикателствата за Европа в тази връзка. Ние обаче в Милано ще бъдем на едно изложение, където ще бъдат е, представени 147 страни и нямаме възможност да предписваме на всяка страна какво може да излага и какво не. Е, страните са съвсем свободни в своя избор, но това, което искаме да постигнем е най-вече във връзка с италианското правителство, което е, ще има най-големия павилион Европейския съюз също ще има собствен павилион. Та това, което искаме, всички важни теми да бъдат представени и е, заедно обсъдихме какви изложения са планирани до момента. Имаме конкретни предложения, какво може да се допълни за да може да се получи тази цялостна картина, която беше засегната в изказванията на повечето депутати тук в тази дискусия. Е, като цяло, основното внимание ще бъде насочено към Global Food Security и то е, съгласно дефиницията на ФАО, а ФАО предлага следната дефиниция на това понятие. Да включва food safety, да включва въпросите на прехраната и въпросите свързани с качеството на храните. Тоест една единна дефиниция, която обединява всички тези елементи. И второ, когато се стремим към Global Food Security, тогава е ясно, че производството в света трябва да бъде увеличено, за да може през следващите десетилетия да се изхранват около 9 милиарда души. Приносът е, на всяка държава и на всеки континент не е еднакъв. И е напълно правилно, че беше посочено тук, че Европа ще има съвсем различна роля от тази на е, Африка, Азия и други континенти. Възоснова на опита, който беше натрупан през последните 70-80 години в Европа, където успяхме още след Втората световна война много бързо да постигнем а, самостоятелност при осигуряване на прехраната. Това а, увеличаване на производство то в селското стопанство е резултат единствено на увеличаване на добивите, а не на увеличаване на площите. Освен това, увеличаването на добивите до голяма степен стана за сметка на околната среда. И сега, когато говорим за Sustainable Intensification, със сигурност ще има много региони в Европа, където въпросът за устойчивостта, т.е. Е, да бъдат е, премахнати грешките от миналото, се поставя е, на преден план, а не толкова аспектите на производството. Ако има други региони в света, където без големи проблеми и без екологични вреди е възможно да се увеличават добивите, да речем в Африка, и то без използване на върхови технологии или пък на високо добивни сортове, да, може да се отвои производството, обаче трябва да имате предвид, че средният добив на царевица в Буркина Фасо е 1000 кг на хектар и сега да се увеличи на 2000 кг, като се знае, че средният европейски добив е 8 тона, е, това е, едва ли е, ще бъде голям проблем. Така че тази тема трябва да се разглежда в нейното многообразие, ако желаем да постигнем напредък. С това преминавам към отделните аспекти, които бяха изразени тук във вашите изказвания. Първо, въпрос, който беше зададен, как може устойчиво да се увеличи производството? Този въпрос е интердисциплинарен не може само да се каже необходими са по-добри сортове пшеница или пък е, трябва да увеличим е, млекодобива е, при кравите. Тук много други фактори играят решаваща роля. И един от нашите подходи в изследователската дейност е именно следния да се осигури интердисциплинарност, т.е. взаимодействие между различни изследователски дисциплини, за да можем да стигнем до цялостни решения. Това, което госпожа Касия поиска в своето изказване, а именно food chains и каква е ролята на това. Разбира се, всичко това се взема предвид още към настоящия момент, защото ние също сме на това мнение. Това се отразява и в фазите на производството при интердисциплинарния подход е е, че трябва да се е, проучват по-добре е, системите, а не само отделните производствени фази. Господин Дов насочи вниманието към това, че трябва в световен аспект да се разглеждат нещата. Да, това е точно нашето намерение. Не става дума само за вътрешноевропейски въпроси, поради което е, проявите, които сме предвидили за изложението в Милано, е, също от управленския комитет, е, те ще бъдат такива, че ще отразяват световната ситуация, не само европейската, и ще бъдат канени участници от целия свят, защото всъщност дискусията ще бъде за разумния принос на всеки. А, когато става дума за изследователска дейност, аз искам да отговоря съвсем директно, че това, което не можем да направим е да извършваме изследвания и тази изследователска дейност да се поставя под някакъв диктат. Когато науката не е свободна, мисля, че а, е, това е и краят на а, е, свободата. Това не означава, че а, е, науката и изследователската дейност нямат а, обществена публична задача. Те имат, обаче трябва да се допускат изследвания. И е, съвсем друг е въпроса как е, ще се отнасяме с резултатите от изследванията. Това вече е политически въпрос е, и тук вече решават политиците. Не може обаче от самото начало да се каже, защото ние не искаме нещо, ще забраним изследванията в тази област. Това би означавало, е, че има смисъл от един дебат е, за изследователската етика. В тази връзка е, виждам и изказването на колегата от Обединеното кралство във връзка с различните концепции срещу различни заболявания по растенията и други. Що се отнася до колебанията на пазара или по-скоро колебанията на цените – е, това всъщност е част от изследователската дейност и е, за точно за това, защото в момента няма яснота дали по-голям проблем са увеличаващите се цени или спадащите цени за Global Food Security. Можете да погледнете документацията, политическите документи, policy papers на ФАО, на ОИСР или на други международни организации и ще установите, че преди голямата економическа криза 2008-2009 година се твърдеше генерално, че за глада в света са виновни бързо спадащите цени. През 2010 година същите организации заявиха, че за глада в света а, са виновни нарастващите цени. Тоест, виждате, че а, нещата са много по-комплексни, отколкото се представят понякога. И аз мисля, че ще трябва да се научим да се справяме с тази комплексност. Това, което моят приятел Пачаули каза във връзка с залесяването, мога само да го подчертая, да го подкрепя. Аз е, е, много добре го познавам, знам какво мисли. Не става дума за това да а, е, залесяваме най-добрите сълскостопански площи, но има много площи в света, където залесяването и оказва много положително въздействие. Например, а, в Сахел опустиняването непрекъснато напредва – и вие ще можете да се справите с този проблем най-вече с програми за залесяване. Е, виждате, че в този случай те имат много важна функция. Има и други части на света, където без никаква необходимост се изсичат тропически гори, а и други гори. И днес е, въпреки това, от тези площи не са направени сълскостопански площи, така че и тук трябва да се направят доста неща, а залесяването наистина може да бъде много полезно, най-вече като се имат предвид климатичните проблеми. Това, което няма да успеем да направим, признавам веднага, няма да можем да решим всички противоречия, които съществуват в селското стопанство и селскостопанската политика в света. Ние трябва да направим по-скоро нещо друго. Първо, трябва да увеличим степента на информираност. Това би помогнало най- вече за намиране на правилните отговори на различните и отчасти противоречиви въпроси. И второ, ще трябва да се заемем сериозно с това да обсъждаме противоречието открито и без предразсъдъци. Само в такава дискусионна среда, а точно за тази цел трябва да бъдат проведени редица мероприятия, само тогава мисля, че ние ще можем да напреднем. Е, сега колегата от Франция, което каза във връзка с е, философския дебат, аз е, или не съм се изразил правилно и или нещо друго, обаче нямам впечатление, че съм пледирал за това да водим философски дебат в тази връзка. Ние водим един дебат, който е много реален и много е, трес, много свързан с е, практиката. Аз съм председател на този управленски комитет, обаче е, след като вие твърдите, че аз като комисар е, за десете години, в които носих отговорност в Европа, изключително съм се занимавал с дерегулация, то или не сте разбрали моята политика, или просто не сте искал да я разберете. Казвам го съвсем ясно. Е, дами и господа, Онези от вас, които говорят за суверенитет, е, е, при прехраната имат е, право. Това ще бъде една от големите теми на изложението. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Фишлер. Със сигурност ние ще имаме възможност да се запознаем малко по-отблизо с световното изложение. Нашата комисия естествено също ще участва активно в организацията на това изложение. И естествено ние често ще водим дискусии в тази връзка. Благодаря ви още веднъж. Това, което се случи в ОСП, когато вие бяхте комисар – след това дойде комисар Барние, тогава бяха направени много неща за развитието на селските райони, например, така че си струва да си спомним за това време. Там се откриват доста положителни решения за европейското селско стопанство. Имам предвид времето, в което вие бяхте комисар. Още веднъж ви благодаря най-сърдечно. Правим сега 5 минути е, техническа пауза. Ще изчакаме да дойдат всички наши гости, които сме поканили на изслушването във връзка с горското стопанство. Благодаря ви още веднъж. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo przejść do drugiej części. Уважаеми дами и господа, мисля, че ще бъде добре, ако втората част на заседанието започне сега. С голяма радост и задоволство откривам частта от заседанието, която е посветена на е, стратегията в горското стопанство на Европейския съюз. Както знаете, госпожа Къстингер е докладчик по тази тема. Със сигурност си спомняте, че Европейския съюз публикува едно съобщение по горската стратегия през септември 2013 година. До този момент ние обаче не сме били в състояние да изпълним по разумен начин графика и това се дължеше на изборите за Европейски парламент. Следователно, ние сме позакъсняли, обаче мисля, че това не отнема от важността на темата. Имаме три теми в това изслушване и мисля, че най-добре е първо да дам думата на госпожа Кестингер. Тя е докладчик в нашата комисия и отговаря за изготвянето на доклада за горската стратегия. Госпожо депутат, давам ви думата да направите встъпление към темата. След това ще предоставя думата на нашите гости в хода на дискусията. Искам а, да ги поздравя. Аз ще ги поздравя още веднъж, когато се изказват. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Ние слушахме днес след обед нашите експерти, които дойдоха в тази комисия и ни е, и дискутирахме с тях по тази важна тема за горската стратегия. Също така ще бъдат зададени въпроси от депутати. Това е много важно. Имахме в края на септември разискване с комисията. Сега с ново избрания парламент, както каза господин председателят, ние сме малко закъсняли. Е, съветът вече даде становище по тази стратегия и наистина днес ще бъде един много информативен ден за депутатите относно практиките в горското стопанство, също така и в науката. Мисля, че интересът от последните седмици показа голямото значение на горското стопанство в Европа, най-вече по отношение на опазването на околната среда, но със сигурност горите и горското стопанство гарантират работни места, най-вече в селските райони. Там се прави много в връзка с възобновяемите енергии. Цифрите говорят сами по себе си и затова мисля, че като комисия и като Европейски парламент ние трябва да приемем амбициозни цели в сферата на горското стопанство, като отчитаме различните аспекти. Така че още веднъж ви благодаря, че дойдохте. Благодаря за това, че ще представите вашите експертни знания и очакваме това с нетърпение. Благодаря. Сега преминаваме към първата част. Работни места в горското стопанство. Господин Харалд Маузър, представител на Европейския институт по горско стопанство и господин Юха Хакарайнен, той идва от Финландия и представлява горската индустрия и собствениците на гори в тази страна. Естествено, аз искам да ви помоля най очтиво да спазвате регламента за изказване. Е, имате 10 минути. Gentlemen. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Благодаря на вашата комисия за поканата, за това, че можем сега да разискваме съвместно стратегията. Стратегията е наистина част от целите Европа 2020 в е, горско-стопанския сектор. Целта е да се установи конкурентно способност в е, отрасъла и има ясни документи с данни относно економическото измерение на отрасъла. Ето на екрана виждате всъщност е, данни за 2011 година. Важен елемент липсва обаче тук. Економически данни от 16 милиона собственици на горите, а също така биоотрасъла и също сектора услуги развитието във връзка с биоекономиката, биотекстила, биохимикалите. Всичко това трябва да бъде включено в официалната статистика, но със съжаление това не е така. Такава важна информация липсва и именно за това си мислим, че е, съществуващите данни до голяма степен е, не очертава истинския капацитет в економически смисъл на отрасъла. Много добре би било, ако изпълнението на стратегията запълни тази пропаст и попълни липсващите данни в економически смисъл. От данните, които разполагаме от отрасъла, ще можем да направим оценка на економическата значимост на отрасъла за Европейския съюз. Това е едно сравнение с пете големи, пете големи отрасъла в ЕСА. Горското стопанство има най-голям брой дружества и предоставя като цяло добавена полза в повече отколкото химическата промишленост и близо до автомобилния отрасъл но а, във всеки случай можете да видите, че заетостта и липсата на заетостта е на практика един много важен аспект, много важен особено, що се отнася до заетостта в економиката. Всичко това съответства на мерките, които са насочени към отделните отрасли. Виждате е, на екрана въпросните данни, предложени в табличен вид. Сега, за кой ще излече ползи в економически смисъл? Всичко, което е свързано с преработката на дървесината е в градските зони. За да може да се подпомогне просперитета на регионите, можем да кажем, че няма друг отрасъл, който да предоставя подобни възможности. Но за останалите част от отрасъла, много от преработващите предприятия са разположени именно в градска среда, за разлика от добивната за разлика от, от добивния сектор. Какво имам предвид? дървесината, обработката, печата, текстила. Всичко това са предприятия, които на практика са в градовете. Така че в този смисъл, както селските райони, така и градските могат да извлекат ползи от развитието на отрасъла. За да може обаче да се постигне значимото, за да може тази дял да се развива в бъдеще, е необходимо да се извърши стиковка с останалите отрасли не само селското стопанство, така както всъщност е описано и в стратегията. До тук дискутираното описва миналото, но има много сериозни промени, които са в ход по настоящем. Горско-стопанския сектор в Европейския съюз се намира в етап на творческо разрушение, ако мога така да кажа. Това означава, че някои от економическата дейност е в свой спад, а като същевременно възникват нови технологии, нови продукти, нови услуги и нови бизнес модели. В резултат на всичко това, промените ще бъдат значителни през следващите две десетилетия за разлика от миналите две ще има по-голямо разнообразие, диверсификация, повече продукти е, и економическата съотносимост на услугите ще се развива, а отрасъла ще става все по-интегриран с останалите браншове. Много от тези промени обаче не са обхванати в научно-изследователска развойна дейност и съответно в политически документи. Горската стратегия може да подпомогне е, бранша, може значително да допринесе за развитието на Европейския съюз в бъдеще, но за това трябва по-добре да проумеем промените, които се случват или предстоят. Горско-стопанската промишленост е тясно свързана, разбира се, с суровината, която идва от горите. И използването на дървесината на практика зависи изцяло от суровината, т.е. от горите. В европейските региони горите са различни по своите характеристики и управление – но всички те служат на най-различни цели. Има различни синергии между тях, но и много, разбира се, различни компенсации се извършват. В някои случаи има последици много сериозни, които са а, по цялата верига включително и стига до предоставането на работни места. Но ограничаването на добива в крайна сметка има въздействие и върху работната ръка. В Австрия има едно проучване, в което се из... оценяват промяната на 10% земеползване гор, гор, горски площи. Стига се до заключението, че има между, 63, е, между 6 и 31% се очаква да се загубят работни места. Така че това е много важно, когато се взима решение за управлението на отрасъла. Много важно е да се подчертае връзката между агроуправлението и отрасъла и заетостта. Много важно е да се отчетат всички последици по цялата верига в отрасъла, както и съвместимите отрасли. В близко бъдеще Нови продукти се очаква да се развият, да има предоставени и много нови услуги. И изключително важно е това, за да може да се постигнат и целите на Европейския съюз, свързани с растеж и работни места. Всичко това няма да се дължи само на пазарните сили. Трябва да има необходимите политики, както на национално, така и на общностно ниво в тази насока. И стратегиите, политиките за биоразнообразието, като промяната в климата, екосистемите и услугите. Всичко това е изключително важно, тъй като трябва да се постигне устойчивост и екологосъобразна устойчивост. Но не трябва да се пренебрегва агросектора, а също така, имайки предвид и ниско въглеродните цели на бъдещата економика, трябва да се има предвид. Какви са заключенията относно развитието на горската стратегия? На първо място, трябва да се вземе решение отношение в конкретен част от отрасъла, но трябва да се анализира въздействието от тази промяна в целия бранш. Това е много важно за агропромишлеността, а също така и економиката, за заетостта в целия отрасъл. Е, за тази цел трябва по-добре да съзнаваме екосистемите, горските екосистеми, начина по който те откликват на антропогенно въздействие, а също така трябва да се отрази отразят всички данни при взимането на решение, в това число промените, последствията от тях. На второ място, нужно е да има мерки, които да увеличат привлекателността на отрасъла и да стимулират интелигентни капит... капиталовложения. Нужно е отрасъла да бъде по привлекателен за младите хора, собственици и предприемачи, също така трябва да бъде по-атрактивен отрасъла и за инвеститорите, за да може отрасъла напълно да развие своя потенциал и да допренесе за цялостното развитие на економиката. На трето място, на, всяко, на всичко ниво научно-изследователската развойна дейност ще бъде от много голямо значение за постигане на добра конкурентна способност. В Европа е нужно по-целево да се подкрепя отрасъла, така че да може да се стигне до полезни новаторски открития, имайки предвид сложния характер на отрасъла и факта, че е необходимо да се обхване цялата гама а, продукти. Така че в крайна сметка научно-изследователската дейност трябва да бъде многообразно и в Хоризонт 20 и 20 има подобни цели насочени към това постижение. Сега, на 13 ноември следващата седмица, ще се организира на събитие тук в парламента относно бъдещите стъпки за горите и биоекономиката. Е, горещо ви каним за е, да обърнете внимание на това събитие, за да можете да научите още повече по темата. Много благодаря за вашето внимание. Bardzo dziękuję. Możemy poprosić Następnego prelegента, възпроша. Благодаря. Сега искам да дам думата на следващия оратор. Моля. Mr. Chairman, dear members of the committee, Господин председател, уважаеми дами и господа членове на тази парламентарна комисия, много се радвам, че имам тази възможност да се изкажа в Европейския парламент за стратегията на Европейския съюз в областта на горското стопанство, промишлеността и заетостта. Собствениците на гори в Финландия и в Европа като цяло топло приветстват новата стратегия и много се радват, че планирането бе един отворен процес, че участват и комисията, и държавите членки, и всички заинтересовани страни. Нека тук да спомена първо, че когато говорим за промишленост и заетост, в Европа има огромни количества устойчиви, възстановими и възобновяеми ресурси. Всъщност те нарастват. 2,5 милиарда кубични метра а, бяха растенията в Европа а, през първото десетилетие на този век. Само 60% от нарастването, годишното нарастване се събира. Това означава, че с 100 милиона кубични метра годишно можем да очакваме да се е, да нарастват горите и че есечта е устойчива. Вчера Европейската комисия публикува прогнози за очаквания економически растеж през следващата година. Да, действително, имаме нужда от економически растеж и от благоденствие – Господин Юнкер заяви, че трябва да се съсредоточим именно върху заедостта и върху инвестициите, насърчаващи заедостта. И в тази връзка горското стопанство може да играе основна роля в развитието на новата биоекономика на бъдещето но това може да стане само ако горското стопанство в Европейския съюз е достатъчно конкурентно способно и устойчиво. За това са необходими съответните усилия за обновление и инвестиции. Как стоят нещата в Европейския съюз по-настоящем? Има множество политики, които засягат горското стопанство. Политиките свързани с биологичното многообразие, с промените в климата и така нататък. Новата стратегия за горите на Европейския съюз е отлична възможност да се постигне по-добро координиране на европейските политики, засягащи областта. Защото, както казах, има стратегии за биологичното разнообразие, за зелената инфраструктура, за хабитатите, за птиците и така нататък, и така нататък. Надяваме се, че вече ще получим и едни добри инструменти, които да позволяват добре да се координира спазването на всички тези политики. Господин председател, уважаеми членове на парламентарната комисия. Новата стратегия може да предостави конкретни инструменти за постигане на благоденствие в бъдещето. Както вече спомена господин Малсър, над близо 4 милиона души, живеещи основно в селски райони, в момента са заети в горското стопанство. 5 милиарда евро са приходите, т.е. 8% от БВП на Европейския съюз. Тоест, произвежда се и дървесина, и економически растеж. Целта е да се направи така, че ролята на възобновяемите природни ресурси и решенията, основани на тях, да се увеличи значително. Промишлеността, основана на горското стопанство, обикновено използва материали, налични на територията на Европейския съюз и по този начин намалява зависимостта на Европейския съюз от вносните суровини. Ако искаме да използваме тези ресурси обаче, ако искаме да използваме горите на Европа, за да се постигне по-добро развитие на економиката, трябва да се подходи внимателно на ниво европейско равнище. Каква е стратегията за горите? А, ако не се приложи тази стратегия, тя а, ще бъде просто няколко листа хартия и толкова. Така че приложението е от решаващо значение. Затова сега трябва да се занимаем с мерките, които действително да допринесат стратегията да увеличи благодействието в садските райони. Комисията в момента планира многогодишните планове за приложение и е много важно при тези планове за приложение да има ефективни действащи мерки, така че горите действително да могат да бъдат използвани по един най... възможно най добър начин от економическа гледна точка и в цяла Европа да се радваме на биоекономика, основана на, сел, на горското стопанство. Трябва обаче да се разгледат и заплахите за отрасъла. Когато говорим за горската стратегия на Европейския съюз, и за заедостта, и за економическите и промишлени аспекти, моят въпрос е следният. Необходимо ли ни е право на ниво Европейски съюз за да се регулират различните а, начини на използване на дървото? Има ли нужда от допълнително право на ниво Европейски съюз в областта на биологичното многообразие? Това са а, много важни теми, но когато говорим за заетост, има ли нужда от а, допълнително регулиране на е, с, на биологичното многообразие. Освен това, трябва да се има предвид, че в страните извън Европейския съюз горите се поддържат по съвсем различен начин. Стандартите са различни и така. Какво може да направи Европейския съюз, за да увеличи ролята на горското стопанство в економиката а, и в областта на инвестициите и заетостта. Ами, всъщност всичко това е свързано с потреблението на дървесина. Дървесината може да се използва за почти всичко, за което използваме нефт. Сега се опитваме да мислим възможно най-новаторски – и трябва да се опитаме да изградим новата европейска биоекономика. Благодаря за вниманието. Po, po tych dwóch wystąpieniach przewidziana jest tura pytań i wypowiedzi. Sled тези две презентации сме предвидили дискусия с въпроси и отговори. Както казах, изслушахме два доклада и сега искам да помоля да зададете вашите въпроси по темите, които току-що бяха изложени. Има ли въпроси от залата? Госпожа Кестингер желая да вземе думата. Давам ви я веднага и ще изчакам други членове на парламента, които желаят да вземат думата. Евентуално, моля, имайте предвид, че имаме и втори панел на изслушването. В него също ще бъдат разгледани две теми, след което също ще има възможност да се зададат въпроси. Госпожа Кестингер, благодаря. Много ми хареса изказването на господин Маузър, че горския сектор е привлекателен за младите горски стопани и в тази сфера искам да попитам доколко в отделните държави членки има инициативи за младите хора и за създаване на стимули за тях да се занимават в този сектор. Знам, че в Австрия това е силно свързано с обучение и повишаване на квалификацията, с подкрепа и за това аз искам да попитам, тъй като става дума за сектор, който е много свързан с осигуряването на заетост, дали е, съществува потенциал за тези така наречени green jobs. Мисля, че това е важен подход, по който би трябвало да продължим да работим най-вече, когато става дума за осигуряване на заетост в селските райони. Всеки от тези региони е, има проблем с е, напускането, с обезлюдяването, така че очаквам с нетърпение вашия отговор. Благодаря, господин Ериксон. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с много отказаното от ораторите. Подходът е много интересен в документа за горската стратегия. Имам предвид документа на комисията. Разбира се, нужно е по-задълбочен анализ в някои области от темата. Но един въпрос остава. Когато разглеждаме горското стопанство в Европа, виждаме, че има сериозни промени, развитие в отрасъла, например текстил отрасъл или под отрасъл. Виждаме интересни промени, също така производството на хартия интересен обем. Използването на дървесен материал за енергия също интересен дял придобива. Вероятно в бъдеще ще видим интересно развитие на темата. Да. Струва ми се, че има известна неяснота относно целите От наша гледна е, страна, Финландия, Швеция, в северните части на Европа, горите представляват голям дял от териториите, но в други части на Европа има обезлесяване. Имам предвид Гърция, например, преди много години голяма част от горите всъщност е, са унищожени. И във всеки случай Европа би трябвало да се стреми към повече горски масиви, предполагам. А това ще е свързано и с повече работни места. и би трябвало да станем свидетели на по-масивно залесяване на това. Мнение ли сте, уважаеми господа Маузер и Хакерайнен? Пан посел Лазу. Благодаря, господин Лазу. Благодаря, господин председател. Европейските гори и по-специално е, френските гори е, за тях не са взети никакви е, конкретни мерки, за да се спрат проблемите. А, например, в е, Китай е, между 2012 и 2013 година отвои своите мерки и е, всъщност е, имаме е, повече от 1 е, милион е, загуби. Така че. Е, една част е, от машините се реекспортират в Европейския съюз и се произвеждат паркети мебели. Всъщност засегнати са около 5 милиона дори и е скандално да се констатира, че Европейския съюз е единствената сила в света, която не е взела мерки, като се вземе предвид това явление. Русия, Канада и САЩ, също и някои африкански страни е, вече е, драстично ограничиха е, експорта на определени материали и мисля, че ние трябва да направим същото. Господин Кузнюк. Господин председател, господин Маузер използва едно понятие в своята презентация. Той говори за това, че преработката на дървесина е точно толкова важна като автомобилния сектор. Бихте ли пояснили, става дума за общия оборот в секторите, които цитирахте? Как и какво имахте предвид тук? Какво, точно, за какво точно става дума, господин Ропе? Е, и ще благодаря. Много се зарадвах да чуя, че се влагат усилия в стремежа да се постигне компромис. Това е много добър пример, защото това би означавало, че има заложен интерес да се постигне желания резултат. Стратегията за горското стопанство е много важен. В Литва устойчиво горско стопанство може да се развива само ако синдикатите и кооперативите постигнат съгласие помежду си. И разбира се, тази задача трябва да падне върху плещите на професионалистите. Тоест, ако подпомогнем отрасъла, би трябвало тази а, е, помощ да бъде насочена към е, съюзите на частните собственици на горите. Освен това, би трябвало да обърнем специално развитие, е, специално внимание, прощавайте, на развитието на горските райони крайно време е да разискваме и идеята за евентуално реформа в горския отрасъл, сходна на реформата в селското стопанство защото а, отрасъла наистина има много важни функции, економически и социални, а също така и функции свързани с отдиха на хората. А, все по-малко хора в Литва работят в горския сектор, което означава, че той не е така привлекателен. Благодаря. И Макинтайер. Следващият оратор. Госпожа Макентар, благодаря. Много интересно беше а, представенето на темите от двамата наши оратори. Много ви благодаря за това. Сега ще се спра на въздействието върху регламента за околна среда. Имам предвид а, въздействието на акта върху голското стопанство. Аз участвам в а, нашата комисия и винаги съм се интересувала за последствията и последиците от които, към които не сме се стремили. Тоест, в хода на прилагането се стига до обратен на търсения ефект с регламента. Мисля, че е изключително важно да се обменя добрата практика и да се насърчава устойчиво развитие на отрасъла. Но не непременно това става с регулирана интеграция. Например, позволете да се спре само на едно нещо. Директивата за местообитанията. В Обединеното кралство управлението на горите – е на практика ограничено напълно от е, тази директива. Има видове, които попадат под защита, разбира се, и в резултат на всичко на това хората нямат желание да управляват е, горите, защото са заплашени от санкции и наказателно преследване. Но всъщност правилното управление на горите е от полза на защитените видове, така че отново ставаме свидетели на нежеланите последици от актовете. По-нататъка регламента за дървесината може също нещо и не е да разгледаме, но се обръщам към вас. Как вие е, съдите за всички тези последствия предвид вашия опит? Благодаря. Кой е пан посел Федерли? Господин Федерли. Е, Благодаря, господин председател. Тук е, голям въпрос е, е, застава пред нас. Швеция е много важен проблем, важна част от економиката и от заетостта. Виждаме как и в някои отрасли са съвместими и стратегията трябва да се разглежда наистина от много агли. Дали защита, дали производство, дали тук имаме противопоставяне между двете части, дали трябва да стъпим върху опита си един на друг и да продължим развитието. После въпроса за биоразнообразието, за горите и така нататък, отново казаното и от госпожа Макентайро, открития въпрос – Възможно ли е горите, управлявани удачно, да имат много по-голямо значение за биомногообразието, отколкото други актове, които са приети? Всичките тези зелени цели, както ги наричаме в Швеция, са неоткритите възможности за по-голямо производство. По-нататък е извеждане на изкопаемите горива от употреба при, например, използване за отопление, за използването на дизел, използването на а, горски продукти, свързани с биогорива и прочее. Какво, за какво може да се използват нашите гори? По какъв начин следва да се управляват? Всички това са големи въпроси, пред които сме застанали. И действително много внимателно трябва да подходим, когато се изказваме. Сега, що се отнася до обезлесяване? Ако в една страна се изсичат горите, дали това е обезличаване? Когато в Швеция е, се секат гори, ние правим е, нужното, за да имаме повече гори, отколкото сме имали, да речем, преди 50 години. С други думи, трябва да застъпим по-добро планиране, по-добро управление на горите. Много сериозни проблеми съзирам обаче в това о, да се регулира всичко наистина по един е, начин. Страните са различни, масивите са различни. И в нашата комисия ние имаме, разбира се, становище по горската стратегия би трябвало да може да се подкрепи економиката, производството, създаването на работни места. И това е свързано с начина по който се отнасяме към горите. Това е добра възможност за околната среда, за химическата промишленост, за производството на текстил и какво ли не още. Т.е. има различни възможности за приложение, зависи обаче къде живеем, в коя страна и по какъв какъв начин изграждаме отношението си към горите. Дали ги използваме само за отдих или за отдих и за економическо развитие. Благодаря, господин Хойзлинг. Благодаря за изнесените доклади, но трябва да кажа като цяло, че нещата бяха представени по-скоро от фокуса на Северна Европа. Ние говорим за европейска горска стратегия, а в Южна Европа тази стратегия е различна, отколкото в Швеция или в Германия не получих отговор на този въпрос или това ще направим в друг доклад, ще бъде направено в друг доклад или просто явно има разделена на двете стратегии, но тъй като беше зададен въпроса, а госпожа Макентайр засегна въпроса, че екологичното законодателство засяга горското стопанство, аз искам да кажа, че тук става дума не само за използване на дървесина, а и за много други аспекти. И когато говорим за Европейската стратегия за биоразнообразие, ние е, ще трябва да е, имаме предвид, е, че 5% е, от е, интензивно използваните площи трябва да бъдат е, отнети за целите на биоразнообразието. И за това бях много изненадан да чуя, че господин Хак Райнен каза, че политиката не трябва да пречи. По принцип, каза той, няма проблеми, но според мен има проблеми най-вече в районите на интензивно ползване, е, също така е, на прекалено техническо ползване. Е, това което беше представено до сега, беше най-вече от гледна точка на економиката. Не отричам значението на економически аспект, но трябва да бъдат засегнати и другите аспекти. Благодаря. Следващият оратор в горската стратегия беше казано нещо във връзка с заетостта и индустрията, обаче не получихме конкретен отговор на това дали смятате, че горската стратегия се прилага правилно. Освен това, искам да чуя нещо конкретно от вас двамата е, във връзка с критичните точки в тази горска стратегия, защото ако погледнем статуквото, ще установим, че всъщност е, расте много повече дървесина, отколкото ние ползваме. Трябва да убедим е, собствениците, частните собственици на гори, е, че трябва да подпомагат индустрията. И как е, тогава ние ще можем да осигурим тези нови изделия, ако не осигурим работни места и ако не знаем, че трябва да мобилизираме изсичането на гори. Сега тук е, ще трябва да се започне ново сътрудничество, да се поеме по нови пътища е, при е, контактите с частните притежатели на гори, а именно, че тези програми трябва доброволно да убедят гражданите или собствениците на гори, че трябва да ползват тези суровини интензивно, за да може може да се осигури устойчивост. Bardzo dziękuję. Wykorzystaliśmy wypowiedzi. Благодаря. Бяха поставени всички въпроси и сега се обръщам към експертите. Можете да отговорите в последователността на зададените въпроси или всъщност в каквато последователност искате. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас, уважаеми е, членове на комисията. Наистина, казаното от вас е изключително важно, въпросите също. Сега, що се отнася до а, е, горската промишленост и промените в нея? в бъдеще, действително, тя ще бъде много различна от сегашното положение. Промените са непрекъснато. След 10, след 20 години продуктите са различни от това, което сме произвеждали по-рано. Ще бъдем свидетели на тази непрекъсната промяна. Разбира се, това е валидно за всички форми на стопанска дейност, но има много добри примери за енергийните продукти и за текстила. Това е тенденция, това е факт. Зададен бе и въпроса какво ще се случи с горските пространства. Както вече казах, Изключително важна е тази тенденция. Непрекъснато се увеличават площите. Горските площи увеличават, се увеличават така и продуктите. По казаното и въпросите зададени относно разликата между севера и юга. Мисля всъщност, че има основание именно защо ни е нужна тази стратегия, залегнато в именно тази разлика. Нужно е да има координация между политиките именно защото по този начин следва да се вземе решението. Реалната политика е необходима. Каква е ролята на горите? Как ги използваме? Какви са резултатите? Какви са ползите от тях? Всичко това има различен отговор в Средиземноморието, в Централна Европа и в Северна Европа съответно. Но нужно е да има а, сътрудничество между всички нас, за да можем да подобрим състоянието на отрасъла. Що се отнася до нормативната уредба в областта на околната среда, имаме ли нужда от нея? Да, разбира се, но когато говорим за работни места, тогава, разбира се, се засягат различни аспекти от тези актове. Дали целта трябва да бъде насочена към ресурса, към използване на ресурса или към екосистемите, например. Как успяваме да управляваме екосистемите и какви е, услуги се предоставят? Това от своя страна е свързано с е, модела предоставяне на работни места и модела на социалната държава в Европа. И тук вече можем да търсим и разликата между севера и юга. Изкопаемите горива. В Финландия сега точно водим разискване по този въпрос. Трябва да спрем използването на тези горива до края на а, този век. Това е целта. В Финландия, ако не използваме горите и дървесината за тази цел, няма да се справим. Така че за нас това е единствената възможност. По-нататък. Дали това е удачен подход? Да, мисля, че това е правилният подход. Да се увеличава сътрудничеството между нас, за да можем да имаме холистичен подход по отношение на стратегията. Не просто да разработваме политика в областта на горското стопанство. Но големия проблем, както вече казах, е свързан с прилагането на нормите. Нужно е сътрудничество между комисията, държавите членки, заинтересованите страни в хода на прилагането на нормите. Истинските мерки и истинските действия трябва да се основават на това. Благодаря. Thank you for the questions. Uh... Благодаря ви за въпроса. Госпожа Кеслиген засегна въпроса, свързан с уменията и образованието. Uh, е, според мен няма европейско проучване по тези въпроси, но в много от програмите за развитие на селските райони се разглежда този аспект и искам да ви напомня, че има конкретен фокус върху новите умения, които трябва да бъдат овладяни предвид развиването на новата биоекономика. И конкретни мерки се предприемат, за да се променят и учебните е, програми за да могат да се привличат и повече хора от селските райони, които да проявяват интерес в управлението на, горското, е, на горските стопанства и въобще агробизнеса. Може би е, трябва да стъпим на добрите практики е, и да ги разпространим в Европа. По-нататък бе зададен въпроса за регионалните развитие. В един от екраните, който ви показах, засегнах именно този въпрос – европейските региони и горите. Има разлика, има по-голяма разнообразие. Между другото, дизиверсификацията в бъдеще ще бъде все по-голяма. Баланса между производство продукция е различен в различните региони, но пък съответно тук е и ролята на а, властта, на управляващите, които могат да взимат решения. Бе засегнат въпроса за големия потенциал на горския сектор, на горската, горския отрасъл. Не бива да забравяме. Тук става въпрос не само за економически аспект, макар че той е много важен. После а, беше засегнат един въпрос а, от а, а, полския колега и статистиката от, на Евростат съм използвал за сравняване. А, и разбира се недостатък, полза съм тълкувал в смисъла, в който са сочени и от Евростат. По-настоящем не разполагаме с други сравними данни за цяла Европа, така че да можем да направим подобни сравнения. По-нататък – Що се отнася до а, регламентите и актовете в областта на околната среда? Това е изключително важно в Европа. Да, трябва да усъвместим а, подход, който да се основава на различни функции, трябва да отговаря на различни потребности. Има силни и слаби страни подобен а, подход. А, наистина трябва да кажем, че подхода в други е, региони на света е съвсем различен. Има е, промишлени е, насъждения. Е, има е, естествено природни паркове с девствени гори. По различен начин се управляват тези горски масиви. Те имат различна функция. Трябва да излечем полза от това. Има, разбира се, и много предизвикателства. Решенията в различните региони ще бъдат вероятно различни. Но толкова различни са аспектите и интересите, не бива да забравяме, че има и много важни економически аспекти от темата. Например, в стратегията един от недостатъците, може би, е, беше по-рано, а сега включването на промишлеността на всички предприятия по цялата верига е факт и това според мен е много важен положителен аспект на стратегията. Разбира се, много важно е да се приведе в изпълнение. По принцип се обхванате всички важни методи, но най-важното е прилагането в изпълнение и взимането на решение, производство, продукция, баланс между економическите и екологичните аспекти за всеки отделен регион. Съответно, компетентните органи ще имат думата. Бе зададен също така и въпрос. А, не, мисля, че съм отговорил на всички. Извинете, не цитирах всички депутати по имена. Благодаря. Базо dziękujemy за презентация, за уделено отповеди. Благодаря много за отговорите. Мисля, че Казаното това значително допринася за а, нашите познания по темата и ще ни помогне при разработването на стратегията за горското стопанство. А сега, нека да дам думата на професор Шишко. Минута черви технична и. pierwszej kolejności według programu jest pan profesor Szyszko, a następnie pan и така, следващият оратор е професор Шишко, след което ще се изкаже професор Саймънс. Нам програмия. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Prosimy pozostać z nami, jeśli... Мисля, че това е най-логичната подредба на изказванията. Благодаря ви много, че сте тук. Разбира се, а, всички експерти а, са добре дошли да останат за цялото изслушване тук. Давам думата на... А, давам възможност на професор Шишко да се подготви. Той е преподавател в Варшавския университет в областта на селското стопанство и горите. Той е бил и министър на околната среда на Полша и в това си качество е бил отговорен за политиката в областта на горите. И така, ако сте е, готов, е, нека да преминем към вашата презентация за много функционалната роля на горите и защитата на околната среда. Благодаря много, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на тази парламентарна комисия, много ви благодаря за поканата. ще говоря за нещата и от гледна точка на Польша, и от гледна точка на международния изследователски екип, който проведе тези научни изследвания. Очевидно е, че Европейския съюз има нужда от стратегия за горите. Фактите са ясни. Първо, все повече парникови газове се концентрират в атмосферата. Почвите се влушават като качество, губи се биологичното многообразие, намалява, увеличава се и безработицата и намалява заедостта в селските райони. В световен план да се предприемат различни мерки в ООН. Виждате различните правни инструменти, е, например Конвенцията за биологичното многообразие от 90-та година, Конвенцията за промените в климата и Конвенцията за биологичното многообразие. Тук можем да споменем и Конвенцията за опустиняването. На местно и европейско равнище също са били предприяти мерки, например пакета за е, климата и енергетиката, Натура 2000 и Конвенцията за защита на селските райони. Аз... Всички проблеми, които споменах, и парниковите газове, опустиняването и влушаването на почвите и безработицата са взаимосвързани. Това са все фактори, които си влияят един на друг. Има обаче и още един фактор, а именно финансовия фактор. Ако искаме да предприемем мерки в тази област, трябва да могат тези мерки да бъдат финансирани. Ето тук един пример. Виждате биологичните видове, които изчезват в различни части на Европа. Това са биологични видове, свързани с, тя, с някои екосистеми, които пък от своя страна са зависими от разпределението на въглероден двуокис в почвите и растенията. В Европейския съюз съществува схемата за търговия с емисии и а, емисиите на въглероден двуокис се търгуват на определена цена, която се променя. По-настоящем цената е 76 евро. Тази цена се отразява на биологичното многообразие. Въглеродният двуокис има голямо влияние върху биологичните видове. Ако разгледаме всички тези биологични видове, става ясно, че горите представляват огромна ценност, която не би трябвало да бъде подценявана. Друг важен въпрос е как е, е разпределено биологичното многообразие в горските ни системи. Има гори с 160 тона въглероден двокис. И тази стойност всяка година се увеличава. Тоест, всяка година става по-скъпо да се справяме с тези проблеми, особено като имаме предвид колко би струвал този въглероден двуокис. Също времено има някои редки биологични видове, които живеят само в някои екосистеми и могат да оцеляват само ако бъде запазен но подходящото ниво на въглероден двуокис и подходящия баланс. Натура 2000 споменава някои биологични видове, които могат да съществуват само в някои екосистеми, но това може да се изчисти. Над 300 тона въглероден двуокис на хектар, за това говорим. Ако гората изчезне, този въглероден двуокис – се освобождава в атмосферата, но също всички биологични видове се губят. Би струвало хиляди евро да се поддържа биологичното многообразие в този район. И така, от нас зависи да защитим тези видове. Трябва да предприемем съответните мерки, трябва да защитим и суровините, особено от дървесината, и да направим всичко възможно да се намали въглеродният и с атмосферата. Помолиха ме да говори малко по-бавно, но разполагам само с 10 минути за презентацията си. Горите дават възможност да постигнем устойчиво развитие в селските райони. За това трябва да обмислим възможността да ги включим в схемата за търговия с емисии. Всъщност това е напълно възможно. Защо предлагам това? Ами нека да ви дам пример. Приехме директивата за съхранение, улавяне и съхранение на въглероден двуокис. Тоест има възможности за съхранение на въглероден двуокис. Цената на това удоволствие е от, 600, от 60 до 100 евро на тон. Ако обаче управляваме горите и биологичното многообразие а, както трябва, ще постигнем същия резултат само за 3 евро на тон. Не си ли струва, как мислите? Има и други е, аргументи. В Европейския съюз има милиони хектари влушена по качество земя. Последните данни, с които разполагаме, показват, че един хектар може да поеме 16 тона въглероден двуокис годишност. Тоест, разполагаме с някакви финансови средства. Можем да ги използваме, за да насръчим биологичното многообразие имаме различни възможности, между които избираме. А ако, искам, ако можем да спестим някакви пари, те могат да се реинвестират в заетост. Много хектари лошокачествени гори всъщност не функционират добре. Те могат да поемат много повече въглероден двуокис годишно и средствата, които се спестяват по този начин, могат да се използват за създаване на нови работни места. Не само горите се влушават, сълскостопанските земи също се влушават, а те биха могли да абсорбират близо 1 тон въглероден двокис годишно на хектар. По този начин е, те могат да се използват и по-ефективно за производството на храни. Има, разбира се, определени правни условия, има различни културни традиции в областта на горското стопанство. Това е ясно. Но най-важното тук е да направим всичко възможно да се приеме възможно най-добрия модел – и конвенциите, действащи тук, съвсем ясно показват, че ако се използва естествения метод на абсорбиране на въглероден двуокис, е съвсем логично той да бъде изключен от емисиите. Това може да се използва за развитие на економиката. Е, има различни начини да се подобри положението и да се гарантира устойчиво развитие. Могат да бъдат увеличени горите. Има още един елемент, който бе споменат и по-рано. Искахме да направим всичко възможно вредителите да не се множат а, и да а, намалеят горските пожари. Всичко това ще ни спести пари. Всяка страна има свои е, особености и характеристики, и Полша включително, но мога гордо да кажа, че Полша представлява един модел за устойчиво развитие на горите и в световен, и в европейски план увеличаваме размера на горите в Польша, използваме горите, берем гъби и поддържаме биологичното многообразие. Успяли сме да съхраним всички биологични видове, споменати в Натура 2000. И усилията за съхранение на горите са засегнали до, засед, засегнати дори в нашата конституция. Разбира се, във всяка страна нещата са различни, но аз предлагам горите да бъдат включени в европейската схема за търговия с емисии. Защо казвам това? Защото по този начин ще защитим биологичното многообразие и заедостта. И така, нека да ви благодаря за вниманието. И а, искам да ви поканя всички да дойдете да ни посетите в Польша, да видите какво правим в нашия университет а, и работата, която вършим по отношение на а, а, въглеродния двуокис и заетостта в Европа. Благодаря, господин професор. Искаме да ви благодарим и за това, че толкова активно ни информирахте. И сега давам думата на господин Саймънс за втората тема. Той отговаря за горските стратегии, международните споразумения в сферата на горското стопанство – и представлява Световният център по горско стопанство, така че очакваме от вас да ни представите глобалните перспективи. Давам ви думата. Dziękuję bardzo. I'd like to thank the благодаря на секретарията, благодаря и на зелените, които ме поканиха в Европейския парламент да се изкажа по тази изключително важна тема, а именно глобална горска отговорност, общо европейския отговорност и международни споразумения. Пет са основните теми, на които искам да се спра относно горите, свързани с горите проблеми, общи измерения, европейски измерения и разбира се националното ниво. И така, какво е гора? Гората е съставена от дървата. Дърватата са тези прекрасни подаръци на поколенията, които живеят повече от хората. И най-умният архитект, най-добрият инженер, най-добрият строител, взети заедно, никога не могат да построят едно дърво. И така, имайки предвид кривата от естествени гори към деградиращи гори, към ниска растителност и възстановени гори. Виждаме, че това е, е един наклон, на който обикновено не обръщаме внимание. 350 милиона са годините, които са необходими, за да се създадат гори. Около 100 милиона тропическите гори например. Дърветата се развиват тогава, когато а, планетата е била с 10 градуса по а, топла, отколкото сега и е 10 пъти по-висока концентрация на въглерод. А също това, когато се съчете с антропогенния фактор, става дума за разрушението на горите и нашето собствено унищожение. Как дефинираме горите? 18 години ни отне да стигнем до определения гора. 8 години след е, Киото протокола. Защо? Защото понякога търсим институционалния прочит, е, а понякога просто търсим е, земеползването като източник на обяснение. Земя с дървета, без дървета, дървета извън гора, дървета в гора. И така, готови ли сте да видите тук на този екран следа от обезлесяване? Ако отговора е да, грешите. Защото всъщност по определение това само временно е спряло развитието си гора. Тоест, тук става въпроси за манипулиране на определение. На този екран виждате е, лесовъдите как виждат света с покритие на 60% тъмнозеления цвят. А пък тук виждате гледната точка на замеделския стопанин с е, тъмно-червено. Повече 60% е всъщност е, дърветата в е, стопанствата. И като съчетаем тези два, тези два екрана, извинете 8% хора, които в залата не виждат разлика между цветовете, е, може би в крайна сметка ето така би трябвало да гледаме света с горите, естествена и залесена гора. Преди 20 000 години около 10% е имало всъщност гора в сравнение с сега преди 10 000 години 60% глобална покривка от гъри, а днес имаме 30% подобна покривка. Тоест на половината или три пъти повече, колко е сега. Наистина много дълъг е процеса на отглеждане на дърво. Не може да се фиксира с една политика или стратегия на Европейския съюз. Ние трябва да мислим дългосрочно, когато имаме предвид гори. Например, нека да попътуваме малко по света, да видим какво се е случило. 80-те години в Нигер, това е Зиндър, южна част на града, на страната, извинявайте. Виждате много ниска горска пластилка и много рядка. Поради промяната в политиката обаче и управлението на горите, ето какво се е превърнал същия този обект. 5 милиона хектара земя 3% от общо горската в Европа произвежда 500 000 допълнително тона в сравнение с по-рано продукция. На второ място теми свързани с горите. Вода. Днес много говорихме за е, различни а, е, а, е, схеми в Европа. Наистина 300 хили, 200 000 литра вода са необходими за един тон а, въглерод покривка. Тоест, в крайна сметка, можете да си представите какво количество струва всичко това, когато се превърне на езика на економиката. Сега, форума за стоките на потребителите е изключително важен. До 2020 година, в крайна сметка, ще се стигне до чисто нула де обезлесяване. Какво означава това? Дали е възможно да погълнем на практика всичките гори? Вероятно е възможно. Какви са целите? Устойчиво развитие. Две от всичките тези цели са свързани с горите 15.2, 15.6 и една за екосистемите в ДЧ 6 огромно е многообразието в Европа и така се питаме как можем да се справим с тази сложна картина. 250 са различните видове а, на дърветата в Северна Америка с 2700, общо 6000. 60 хиляди видове а, в целия свят. Естествено, те не са една, е, е, еднакво разположени по света, нито в Европа. Що се отнася до глобалните измерения? Изберете си страна, която желаете, за да можем да видим какъв е нето растежа Европа, както виждате, е, се е справила добре. Не чак толкова добре, колкото Китай на тази графика, но доста добре се справяме. И с стратегията можем да се справим още по-добре. Можете ли да кажете, кое е най-малкият всъщност секретарият на ООН? Най-малкият отдел е за горите. 4,1 милиарда хектара от планетата. 30% от планетата, само 4 има души отговарят за него. Не обръщаме очевидно достатъчно внимание на а, горите. Помощта за горите а, намалява. През последните 40 години, виждате графиката, има голям спад – Що се отнася до Рио, четири теми се разглеждаха. Било многообразие, промяна в клиника, опустиняване и гори. И е, разбира се, за горите много спорим. Спорихме и спорихме и не стигнахме до рамковата конвенция. 2007 година какво постигнахме? незаконно обвързващ международен инструмент. А Европа има шанс да има водеща роля в областта на горското стопанство, а да не се използва стратегията, за да се контролира, да се регулира, просто да се подпомага, да се осъществи растеж. Ние споменихме международните процеси, като Международния панел за борбата срещу промяната в климата. Не може да се разделя адаптиране от намаляване на въздействието. Проблема с въглеродния двуоки е, са наистина много голям, но всичките сектори трябва да се разглеждат. Енергетика, транспорт няма да бъдат самостоятелните решения. И така на международната сцена има различни спогодби за горите. Следващата година ще има е, съответно форум. Тези аспекти са много важни. И сега да погледнем към Европа. Португалия да вземем за пример. 5% обществено притежание на горите, Полша 85%. Едно от нещата, което виждаме в Европа е, че с усредностени а, а, наистина горите са повече частно притежавани и искаме да се увеличава този дял все повече. Сега, организацията, която дава сертификации, започва с 11 европейски държави. Глобална биоенергия и възможностите за енергийни източници от възобновяем източник, отново биомаса, горите могат значително да допринесат в тази област. Франция, например. Какви възможности има там, дори в селско-стопански зони, да се увеличи горската покривка и не само това, но и да се увеличат печалбите. А тук можем да получим дървесината, естествени гори, засъждения, замеделски стопанства, внос. И може би най-неизползваната възможност са тези малки древни стопанства, собствениците на горите, които може да са в кооперативи, колективи или независимо да работят, но те има сериозен дял в заетостта. Има възможности не само за дървесини, но за възобновяема енергия. Различни са възможности области, също така и за култури, за продукти, които са а, свързани с горите. Защото в крайна сметка това е съотношението гори, а, земя, селско стопанство. В някои случаи наистина а, не трябва да се разглеждат по-отделно двете части, а като взаимно допълване. Глобалната мрежа ние наистина изключително разхищаваме ресурсите а, а горите ни помагат. Понякога измерваме всичко в вертикален или хоризонтален план. В бъдеще ще трябва да мерим всички и над ли, а, границата и под нея, защото всичко има значение. Финландия, Бразилия, Канада и прочее. Това са много важни държави за горите. Това е бъдещето в Европа. Да се използва стратегията, за да се лансира економиката, за да се подпомогне развитието, частно притежаване използваните гори, да се обърне повече внимание на тях. Тогава, защо а, а, трябва да а, инвестираме в устойчивото агростопанство? В крайна сметка това е истинско а, предизвикателство. И един въпрос, с който ще ви оставя. Унези, които лансират устойчиво развитие на горите и горския фонд, те живеят по-дълго време, имат повече приятели и а, имат по-добър живот със своите партньори. Радват се повече на любовта. Ако не ми вярвате, елате и вижте сами. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do tury. Благодаря. Сега преминаваме към въпросите и отговорите. Господин Дорфман, първо. Моля. Госпожа Дорфман, всъщност, благодаря. Е, тези два доклада бяха много интересни. Имам въпрос по системата С и по нейната действителна приложимост. Ние знаем, че в Европа около 6 милиона са собствениците на гори, около 60% от собствеността върху горите е частна и една подобна система би означавала, че, например, ще има продажби в рамките на тази система и е, как ще изглежда управлението в този случай, като се страхираме от факта, че системата в Европа и без това трябва да се реформира. Как е, би могло нещо подобно да се осъществи от части поне е, цифровите данни за мен сочат, че това е по-скоро нереалистичен сценарий. Господин Симонс представи един глобален подход, който ми хареса много и мисля, че абсолютно мога да се съглася с вас, че устойчивото управление и стопанисване на горите е от полза във всички сектори и представлява нещо, което трябва да правим и в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Виждате, че наистина доклада беше интересен. Следващият оратор. alla det har varit fantastiskt och det är roligt. Благодаря много. Бих искала да кажа на всички е, експерти, че съм изключително благодарна за направените на изложения. Всъщност в Европа горите са доста а, простички. Многообразието е много слабо. В Северна Европа 90% от всички видове, 99% от всички видове могат да бъдат намерени на един и същи хектар. Това са е, видове, които виждаме навсякъде. И всъщност те не могат да, да, да, да изчезнат. Но има 1-2% биологични видове, които а, могат да оцелят само в особени е, екосистеми. А, за разлика от тропическите гори, където общи, общо разпространените видове са само 10%, а останалите, онези, които изискват специален екоклимат е, е и специална екосистема, са цели 90%. Тоест нашите екосистеми, нашите гори е, са е, гори, от които може да се ползва повече. Производството не расте е, така както нараства населението. Винаги ще има нужда от е, строителни материали от горите, ще има нужда от енергетика, ще има нужда от нови химически вещества, които не са опасни за нас. имаме нужда от е, текстил, така че аз лично смятам, че много скоро голяма част от дървесината, която отива за хартиена маса, ще е, бъде пренасочена към производство на текстил. Да не говорим пък за чистотата на въздуха и за климата. Така че горите са изключително важни за всички. И на местно равнище на всички. Аз живея на една ферма в Швеция, която е заобиколена от стотици километри гори във всички посоки. А когато говорим обаче за Европейската стратегия в областта на горското стопанство, не трябва да забравяме, че събирането на дървесен материал на суровини е от една добре управлявана гора е а, единствената е събиране на единствената суровина, която е от полза а, за околната среда, така че трябва да правим всичко възможно да използваме и възобновяваме всички горски продукти. Благодаря, господин председател. Господин професор, имам един въпрос към вас. Вие посочихте системата на финансиране в управлението на горите. Можете ли да дадете повече подробности в тази връзка? Аз лично стигам до следния извод. В Европейския съюз горите са обект на данъчно облагане. Това местни данъци ли са? Или както при нас 2% от а, ДДС върху приходите. Um, господин Бранен, благодаря господин председател. Що се отнася до конкуренцията при потреблението на земя. Микрофонът на оратора е изключен. Има нужда от земя за продоволствие. Голяма част от 40% от земята, на която се произвеждат хранителните продукти, използвани тук в Европа, всъщност е извън Европейския съюз, трябва да станем по-зависими, по-малко зависими от, трети страни. Това е важно и в област във връзка с промените в климата. Що, също времено за горите трябва да съдим повече дървета, отново конкуренция, пак за да постигнем цели промените в климата, има нужда и от повече жилищни райони, защото хората живеят все по-дълго, а пък и а, е, а, домакинствата стават все по-малки като брой членове. И така всички тези фактори, плюс е, промените в климата, трябва да се имат предвид. И искам да разбера е, какво ще е крайното въздействие върху градовете? Е, разбира се, тук основно говорим за селското стопанство и за градските райони, но искам да разбера какво ще, как ще се отразят нещата на градовете. Дали ще трябва просто сградите да станат по-високи, т.е. да приличат повече на Хонг-Конг, отколкото на Флорида. Как се връзва политиката в горското стопанство с градските райони. Господин Ягърс. Uh, portanto, não, creio que não, não existe neste momento uma política europeia para as florestas. Благодаря. В момента аз съм на мнение, че няма европейска стратегия за горите, която да е наистина с висок обхват. Съжалявам, че го казвам, но е така. Но поне по отношение на Португалия. Европейно доминио да пешка и са прилагани селскостопански политики, така че почти цялото селско стопанство беше разрушено. Беше прилагана и политика в областта на рибарството. Португалия е традиционна страна на риболова и всъщност вече този отрасъл не осигурява препитание. Така че е, искам да попитам дали стратегията за горите на европейско равнище в дългосрочен план може да се нарече позитивна или е, по-скоро аргументирана меркантилно или с други думи пазарните сили да регулират това, което до сега не е регулирано. Е, въпросът свързан с горското стопанство всъщност е, засяга и въпроси, които бяха засегнати в е, дискусията. Между другото се прави връзка и с това, че става дума за дълъг цикъл, което пък оказва влияние върху възможностите за продажба. Това трябва да се взема предвид най-вече в южните страни. Там има твърде фрагментирана структура на земеползване. В Португалия има около 3 милиона хектара, обаче 85% от тези площи са заети от малки земеделски стопанства, от малки парцели и е, съществува и проблема, свързан с кадастъра така че често не се знае кой всъщност е собственика или притежателя на съответния парцел. Освен това има 12% земи за общинско ползване и само 3% за държавно ползване. Така че си задавам въпроса каква политика трябва да се прилага. Ако става дума за прилагане на публични политики, които много често включват публичния сектор, аз си задавам въпроса дали наистина можем да очакваме устойчива политика, защото се залага най-вече на пазарни решения, както беше току-що казано или това прозвуча най-малкото в докладите, когато ставаше дума за постигане на амбициозни цели. От друга страна смятам, че част от проблема се състои в това, че е, в момента е от основно значение да се направи нова оценка на сектора, да се предвиди повече място за дървесината в различните сектори, т.е. по-голямо използване, така че да се увеличи стоиността на тази суровина, за да могат да бъдат е, решени специфичните проблеми, каквито имаме в Португалия. Става дума за секторите, които са ориентирани силно върху картонената, хартиената промишленост и всъщност каква е последицата? Монокултура съди се само евкалипт. Благодаря. Следващият оратор, господин Чаковски. Аз всъщност искам да свържа изказването си с това на професор Шишко. Той е, много интересно изказване направи. Става дума всъщност за въздействието на горите върху емициите на въглероден диоксид и колко голяма е ролята на горите при ограничаването на емисиите на въглероден диоксид. Това естествено трябва да се вземе предвид като факт и трябва да се зададем въпроса каква роля трябва да се отдаде на горите при ограничаване на тези емисии. Така че тук наистина горите трябва да добият много важно значение. Е, всъщност трябва да се зададем въпроса защо тук има големи трудности. Е, принципно това не би трябвало да бъде трудно ако а, нямаше проблем с политиката, не е достатъчно отчитане на значението на горите до сега. Та, ако не съществуваше този проблем, щяхме може би да си спестим цялата битка около затаплянето на климата. Така че мога да посоча, че става дума по-скоро за стопанисване на горите, за сделки е, в горския сектор. Наистина вашето изказване за мен беше много интересно. Наистина е, от него може да се усети колко е важна ролята на горите при ограничаването на въглеродните емисии. Господин Европе. Благодаря, господин председател. С удоволствие слушах направените изложения. Те действително бяха много интересни и много актуални. Искам да спомена няколко въпроса, е, на които не, се, не сме се спели до сега в моята страна. Горското стопанство е много важно. След а, е, реституцията много хора получиха обратно горите си, които известно време бяха стопанисвани преди това от държавата. И така има доста а, собственици на гори, които по този начин са се здобили из горите си и това създава проблеми при управлението на горите. А, а, няма достатъчно опит. Та моят въпрос е как може да се организират нещата така, че да се балансират добре и с а, изискванията за околната среда. И още нещо. Вятърните генератори. В някои държави и членки има вятърни генератори, които се инсталират в гори. В моята страна, Литва, това е забранено. Интересно ми е какво мислите по въпроса за, водни, за вятърните турбини в горите? Друг важен въпрос за отношенията между собствениците на гори, хората, които ходят в горите, за да бъдат гъби, да бъдат да бърят горски плодове и ловците. По някакъв начин всяка една от тези групи смята, че има пълни права върху гората. Има ли някакъв начин да се регулират тези взаимоотношения? Господин Кужник. Е, Благодаря. Аз е, ще продължа изказването на господин Войчаховски във връзка с е, казаното от професор Шишко. Вие казахте колко важни са горите при намаляване на въглеродните емисии. Що се отнася до натрупването на CO2, на въглероден диоксид, Значи всъщност е, е, това е някъде около 20-30% е, в полза на горите. Така че горите и тяхната роля в пакета за опазване на климата не се взема в достатъчна степен предвид. За госпожа докладчика това също е интересно. Тя посочи, че горите и изобщо горското стопанство могат да получат проблем поради тези решения. 85% от горите в Польша са държавни, т.е. собствеността изглежда по този начин, но този проблем беше вече засегнат от госпожа Кьостингер. Значи поемане на въглероден диоксид от горите, това не е взето предвид при изчисляване на въглеродните емисии и е, техните цени. Благодаря, казва председателят. Сега сред нас е, има представител на ВСА. Там също се подготвя доклад и докладчикът присъства тук. Ако желая, може да вземе думата, но доколкото виждам, той или тя майче не присъства в залата, поради което давам думата на експертите за отговори на вашите въпроси. Нямаме безкрайно време на разположение. Смятам, че е, Мога да ви дам по 5 минути за отговор. Szanowni панство, no, се się че. Аз е, тък му си зададох въпроса колко време имаме на разположение, защото това са изключително важни въпроси, които изискват дълги отговори, но аз ще се опитам да бъда кратък. Ще Отговаря в качеството на бивш е, председател на Конвенцията за климата. Често съм разработвал позиции за срещи на върха е, за опазване на климата и мога да посоча следното на тази основа. Конвенцията за климата и протокола от Киото разглеждат равнопоставено две мерки. Първо технически мерки, насочени към по-малко емисии и увеличаване на енергийната ефективност. И второ, възстановяване на това, което човекът е разрушил в миналото. С други думи, обновяване на стари системи, които да дадат възможност за чисти води и чист въздух. Тук става дума за регенерацията на нашите екосистеми, поемането на въглероден диоксид играе важна роля тук. Всъщност, кой е, положи усилия в тази насока? Американците. Те се опитаха да впишат това в протокола за климата. Енергийния пакет, който имаме в Европа, всъщност няма нищо общо с Конвенцията за климата и дори въглеродният диоксид да играе роля при климатичните промени и то решителна роля, Европейският съюз като цяло няма решително въздействие върху целият баланс на въглероден диоксид в атмосферата. Ние сме твърде малък континент, други континенти и региони имат много по-големи въглеродни емисии, отколкото ние. И накрая, ако мога така да се изразя малко прекалено, искам да внеса една нова идея. Парниковите газове не са важни по отношение на отделни страни, а като емисии на глава от населението, поради което целите в Киото протокола са различни. Различаваме между индустриални страни и развиващи се страни. Е, в Китай 3,5 до 4 тона. Там е, наистина се произвежда много. За Европа 12 тона, в Люксембург 28 е, тона. Е, тук се отчитат само емисиите, не се отчита потреблението. Това само за да добиете представа. Сега за горите. Както казах, аз съм участвал в преговори когато Европейския съюз имаше още 15 държави членки, тогава се твърдеше, че ще ратифицираме протокола от Киото при едно условие, ако горите не се включат в системата. Това е една от причините за влизането в сила на протокола от Киото. Той беше подписан и ратифициран от Русия и Европейския съюз тогава и Изключването на горите беше условие за подписването на този протокол. САЩ не участват, както знаете, въпреки че участваха в изготвянето на текста, защото нямаше консенсус по отношение на въглеродния диоксид. САЩ казаха тогава съвсем ясно, че не могат да си позволят да произвеждат автомобили с нисък разход на гориво, защото при нас разстоянията са големи и Всъщност това е един а, малък поглед назад в историята. Сега по въпроса защо горите не се включват в нашата система, въпреки че близко до ума това да бъде направено. Това е свързано с големината на горите. Ще опиша накратко условията в Полша. В Полша горите са културно наследство и при нас горите са държавни. Това бяха преди кралски гори, сега са държавна собственост и е, са ползвани само при е, необходимост, само когато страната е в опасност. Това не означава, че няма частни гори. Е, да, е, има, но те е, просто са нещо различно. През последните 90 години установяваме, че горите представляват е, 78% от площите в Полша от е, създаването на нашата държава имаме такива големи горски площи и освен това екологичната сигурност на държавата се гарантира от горите, т.е. качество на въздуха, качество на водите, биоразнообразие, всички тези функции се поемат от горите и 30% от а, е, нашите площи трябва да бъдат покрити с гори, за да се изпълнят всички тези функции. Това обаче не пречи на економическото, т.е. стопанското използване на горите. В Полша държавните гори се самофинансират, обаче изпълняват същевременно всички публични функции. Те са достъпни за хората, там могат да се събират гъби, да се правят разходки и Всъщност така изглежда рамката, законовата рамка в Польша и това е вписано в Конституцията. Обаче 30% от нашата площ трябва да бъде покрита с гори за да се изпълнят тези цели, а това е нещо съвсем различно, е, когато говорим за държавни гори и частни гори. Държавните гори гарантират е, безопасността и здравето на населението. Сега беше поставен въпроса защо не използваме този прост механизъм, т.е. да използваме по-силно горите. Защо? Защото няма политическа воля в Европейския съюз, но също и поради факта, че ние имаме различна структура на организация на горското стопанство в отделните държави и членки. В Польша горите са силно централизирани, има генерален директор, регионални директори, 430 пълномощници за горите, така че е, с едно решение може да бъде променена цялата политика в сферата на горите. Тук няма демокрация, по-скоро се правят анализи и след това се действа. Така изглежда положението с полските гори. Те се самофинансират, както вече ви казах, плащат и данъци, е, ДДС също и е, Всъщност те са в приоритета на органите за местно управление, дават възможност за туризъм, ползването им е гарантирано и Полша става по-привлекателен обект за туризъм. От столетия горите са ценно наследство за нас и ние искаме да го внесем в съкровищницата на Европейския съюз като един от е, блестящите примери за Европа. В Польша има и частни гори. Те е, са обаче доста разпокъсани, много на брой. Горите трябва да бъдат включени, както казах, в системата за търговия с емисии. Малките частни гори също, просто трябва да се направи много точна документация, точно да се опишат, е, инвентаризират горите и да се установи кой е, трябва да е, даде своя принос. Ние сме за това полските частни гори да се включат в системата за търговия с емисии в Европа. Защо е толкова важно това? Правя връзка с биологичното разнообразие. Имаме огромни проблеми с финансирането на Натура 2000. Откъде е да вземем парите? Могат да се вземат само по начин, по който стопанисването на горите предлага защита на биологичното многообразие. Сега можем да спорим по дефинициите, какви индикатори, какви е, показатели да се прилагат, за да се определи качеството на горите. Разбира се, има показатели характерни за определени видове гори и също така видове растителност, там климакс гори. Това означава 350 тона въглероден диоксид на хектар. Виждате, че това са това е огромно постижение, е, когато става дума за опазване на климата. Всичко това може да се е, постигне без да се увреждат екосистемите, може да се гарантира производство на дървесина, без това да води до отделяне на повече емисии. Ние произвеждаме биомаса и същевременно ние опазваме биологичното разнообразие на е, което е признак за високо развити екосистеми. Не съм съгласен с твърдението, че горите влияят не особено благоприятно върху биоразнообразието. Моят предшественик говори за около 6000 видове дървета. Те са много повече в света, е, на 2 милиарда, така че е, биологичното разнообразие е много по-голямо, отколкото си мислим. Както казах, ползването на горите за е, натрупване на CO2 е финансово най-благоприятният метод в Европа имаме климатичния енергиен пакет, който предвижда изключително ползване на нови технологии, при които изобщо не се взема предвид как е, възможно най-ефективно може да се действа по отношение на разходите. Естествено, въвеждат се технологии с цел печалба, това е разбираемо. И това сега ми дава повод да кажа няколко думи за енергията от вятъра. В Польша има бум в този сектор. Защо? Защото политиката на нашето правителство създаде необходимите условия за това. За геотермалните източници обаче не са създадени предпоставки, въпреки че те са по-ефтини по-лесно може да се организира добива на енергия и е, представляват огромен потенциал най-вече за електропроизводството. Е, това е, надявам се, че нищо не съм пропуснал, може би още нещо как се финансира горското стопанство в Польша. Казах няколко думи в тази връзка. Самофинансиране, горите сами се финансират. След Първата световна война, когато е, получихме, постигнахме нашата независимост, това беше е, постановено с декрет самофинансирането на горите и е, там се казва, че е, в името на общото благо горите трябва да се стопанисват по начина, който описах, т.е. да се самофинансират. Не е вярно, че между двете войни горите не са финансирани. Държавата изкупи тогава 400 000 хектара гори, именно за да се ползват за благото на гражданите. Благодаря сърдечно на председателя за днешното разискване и за предоставената ми възможност да говоря пред вас. Горската стратегия е от голямо значение за Европа, но трябва да се вземат предвид националните особености и трябва също да отчитаме потенциалите на отделните страни и техните специфики. Тех и трябва да направи своя принос. Естествено трябва да се борим с климатичните промени, да ползваме биологичното разнообразие, да насърчаваме заетостта, най-вече в селските райони. Защото тогава е, насърчаваме не само селското стопанство и горското стопанство, но и биоразнообразието. Председателят благодаря, господин професор. Често се казва, че земеделските стопани се оплакват е, поради вреди, е, нанесени от дивеча. Бихте ли казали нещо в тази връзка? Да, наистина това сега е голям проблем. Установява се, че в Полша се разпространява африканската дива свиня. Щетите са доста големи, но Имам предвид чумата по свинете в Польша най-вече. Това явление трябва да се изследва, разбира се, свързано е с разходи, поради което сега се поставя въпроса дали дивите свине не трябва да се разстрелват. Някои е, по източната граница на Полша бяха вече заболели, установиха се болести при тях, но живи, диви и свине не бяха открити носители на този вирус. Е, господин председателя три пъти засегна този проблем. Господин Саймонс, е, сега ви давам думата на вас. Um, Благодаря. Е, повечето от изказалите се коментираха всъщност е, моята, моето представане. Ще се спра на три неща. Наистина разполагаме с големи площи, не ги използваме ефективно и а, ако не ги използваме, това означава, че на практика разхищаваме. Разхищаваме и а, е, дървета, разхищаваме и храна, очевидно. А, на по нататък въглерода като стока. Наистина е изключително многообразна е тази стока, с която разполагаме. 50 евро на тон като гориво от дървеса. А, а като диаманти същия елемент стига до 100 милиарда евро. Виждате, обхвата е огромен и затова създадахме нова граница за атмосферния въглерод и неговото съдържание. 2 евро ли, 10 евро ли, е, колко ще бъде, все ще бъде недооценено с други думи, пазара не работи добре по отношение на въглерода, що се отнася до въздействието върху е, промяната в климата. А в края на тази година в Лима, в Париж, следващата година, имаме възможност да извършим промяна в тази насока, да подкрепим земеползването в полза на селско стопанство и лесовътството, за да може в крайна сметка смислово да решим проблема на човечеството много много благодаря още веднъж, че ме поканихте. Bardzo, bardzo dziękuję. O jedno zdanie prosił pan profesor Szyszko. Bardzo proszę. Tylko jedna rzecz, o której... Благодаря, професор Шишко, още веднъж. Съвсем накратко, е, това наистина е нещо важно. В Европейския съюз се произвеждат много храни. Същевременно има и достатъчно почви и въобще земни площи, които трябва да се опазват от разрушаване. Така че е, те да поемат повече въглероден диоксид. В тази връзка мога да кажа, че полските почви и поч... полските площи са много ефективни. Е, така, казва председателя, аз не ограничих на никого времето за изказване, радвам се за това. Не трябваше да изпълнявам неприятната роля да ви прекъсвам. Сега Има възможност пак да вземете думата, госпожа Кьостингер. Благодаря, господин председател. Благодаря на четиримата експерти, които бяха днес след обед при нас. Аз мисля, че бяха засегнати най-важните теми от горското стопанство до а, осигуряването на заетост и економическите измерения на горите, но най-вече тази мултифункционална роля на устойчивото управление на горите, което естествено се поставя в центъра на една бъдеща политика в е, сферата на горското стопанство, глобален подход, глобално значение. Е, това трябва да прилагаме в Европа. Това, което е, пролича ясно, са регионалните аспекти на тази тема, дори да се дискутира в европейски контекст. Ясно е, че всички наши региони се поставят в центъра най-вече е, устойчивото горско стопанство е нещо, което е неотменно като изискване. Трябва да работим по горската стратегия. За горите, които са държавна собственост, нещата са ясни, а тези, които е, са частна собственост, е, там нещата изглеждат логични. Принципът е, за устойчивост води началото си от горското стопанство и е, този принцип трябва да се спазва в стопанската дейност и в бъдеще. Освен това е важно да се изостри съзнанието на обществото към а, това какво съкровище представляват горите, най-вече в екологично отношение. Вие посочихте много ясно, че нищо не сме загубили от биоразнообразието в горите. Това се дължи на устойчивото стопанисване и сега ако искаме да разглеждаме независимостта от изкопаеми източници, тук горите имат мултифункционална роля и като общество ние можем да се гордеем с това и да го доразвиваме в бъдеще. Не трябва да забравя да благодаря и на тези, които стопанисват нашите гори и които дават своя принос. Чрез това убедена съм, че на европейско равнище ни е необходима по-добра координация. В предложението на комисията се съдържат някои подходи в тази връзка. Аз мисля, че в Европейския парламент можем да продължим да работим по тези теми, да подобрим е, ситуацията. Обедена съм, че в сферата на енергетиката, климата, е, околната среда от економическо и политическо значение е да укрепим е, горското стопанство. Още още веднъж благодаря, че дойдохте днес при нас. Благодаря също и на колегите за активното участие. Благодаря за активната дискусия. Радвам се, че или по-скоро ще се радвам на добро сътрудничество през следващите седмици и се радвам също, че много ясно беше представено значението на горското стопанство днес след обед. To nasze wysłuchanie było bardzo owocne. Благодаря. Уважаеми дами и господа, това беше наистина едно впечатляващо изслушване. Благодарност отправям естествено към всички експерти, които е, говориха днес. Благодаря ви най-сърдечно за вашето участие. Благодаря на всички вас и мисля, че има достатъчно материал за размисъл след тази дискусия. тъй като тук е, наистина беше представена много информация. Утре продължаваме в 9 часа. Много ви моля, бъдете точни. Имаме гласуване. Донесете картите си за гласуване, защото трябва бързо да гласуваме, тъй като след това е, пак очакваме гости. Благодаря ви още веднъж и ви моля, наистина бъдете утре точни. Утре няма да има академични 15 минути, така че бъдете точни и елате с картите си за гласуване. Приятна вечер!